Възражения не. А сега преминаваме към обяснения на гласуванията. Давам думата на госпожа Арно Тюш. Господин председател, скъпи колеги, Госпожа Арнати в залата ли? Дами и господа, много ви моля да престанете да разговаряте в пленарна зала, да напуснете плезарна пленарна зала позволете на колегите, които искат да обяснат вота си, да го направят. Господин председател, скъпи колеги, ние гласувахме против ратифицирането на споразумението, тъй като Украина се раздира между изтока и запада и всеки ден сме свидетели на тази трагедия. Е, тази криза бе породена от споразумението, което обсъждахме и гласувахме днес и започна с отмятането на президента Янукович, който после бе свален. Защо тогава да хвърляме масло в огъня, вместо да се опитаме да успокоиме нещата и да създадем диалог между двете страни? Целта на споразумението трябва да бъде запазването на мира и стабилността, а постигаме точно обратния резултат. Как искате да се прилага споразумение за свободна търговия с страна, в която бушува гражданска война, поне в една част от страната. От друга страна, никой, никой не е осъществил оценка на влиянието и последиците от това споразумение за украинските, но и най-вече за европейските и френските трудещи се. Благодаря. Следващият Жан-Люк Шафаузър. Колега Шафхаузър, господин председател, ние гласувахме против това споразумение защото споразумение за асоцииране днес това означава да работим за войната. Това означава да изградим пропаст между изток и запад, вместо да работим за мира и стабилността. Това е също знак на уважение към украинския народ, защото ние му, даваме фалшиви надежди. Гъста а, и енергията са много по-скъпи. Економиката е, се разпада и Запада никога няма да помогне достатъчно на Украина, за да превъзмогне тя економическите си трудности. Украина ще, ще, стане все по, ще става все по-бедна, все по-бедна и ние няма да отговориме на очакванията на украинците. Де, демокрацията в Украина е уязвима, тя е в ръцете на корумпирани олигарси и фашисти, които разпространяват идеи и насърчават Председателят прекъсва оратора. Следващият Петър Яр. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за споразумението за асоцииране, защото за мен това не е краята, началото на един процес. И двете страни могат да изградят доверие. Ако погледнете перспективите за бъдещето, ще видите, че става дума не само за перспективи за Европейския съюз и за Украина. Става дума за перспектива за тристранен диалог между Европейския съюз, Украина и Русия. И по този начин може да се изгради доверие и по тази причина гласувах за. Благодаря, господин Яр. Искам да помоля онези, които разговарят, да напуснат залата и да водят разговорите си извън нея. по нататък госпожа Морвай. Благодаря. Като унгарка, аз гласувах против това споразумение. Не можех да гласувам за споразумение за асоцииране, което да влезе в сила споразумение между Европейския съюз и една страна, която непрекъснато нарушава правата на 200 000 унгарци. 200 000 унгарци в Украина живеят в страх. В е, това споразумение се казва, че страната трябва да спаза правата на човека е, и правата на младсинствата. Украина не се съобразява с това. Не говоря за обичайната партийна политика – членовете на партията Фидес аплодираха прави и аз се разгневих. И още повече се досах, когато депутатът от Транскарпатия не се изказа. Благодаря много, госпожо Морвай. Следващият оратор е Петър Мах. Заповядайте. Господин Мар в залата ли е? Не. Тогава преминаваме надолу по списъка. Нейтан Гил е следващия. Заповядайте. Благодаря. Благодаря. Споразумение за асоцииране е нещо между търговско споразумение и членство. Това е вторият опит на Украина за споразумение за, сиф, за асоцииране. Първият опит доведе до сваляне на демократично избраното правителство и сегашната гражданска война в страната. Къде докъде ще стигнем? Украина е буферна зона между НАТО и Украина. Европейския съюз използва тази буферна зона и потенциално слага, поставя танкове на границата. Онова, което се прави е да се хвърля допълнително масло в огъня. Путин не е най-голямата заплаха за нашата цивилизация. Най-голямата цивили... заплаха е мисиомански екстремизъм. По полит много е опасно да се е, дразни руската мечка и за това нашата партия гласува против споразумението. Следващият оратор е Клаус Бухнер от името на Зелените. Заповядайте. Господин председател, в това споразумение се съдържат елементи, които все още не са много ясни. И в това няма нищо очудващо, защото ние току-що гласувахме текст, който е дълъг 1250 страници. На девета страница се споменава търговията, необходимостта от промяна в Украина, защитата на инвестиции и процедурата за арбитраж. На практика това означава, че украинците няма да могат да въведат нови социални и екологични норми в законодателството си, ако те противоречат на интересите на европейските инвеститори. Това подронва демокрацията. Струва ми се, че този подход може да доведе до провала на Украина и нейното благоденствие. Това, което им подаряваме всъщност е един троянски кон. Дългосрочните ни отношения няма как да не бъдат повлияни. Разбира се, че е необходимо споразумение с Украина, но това, което ни се предложи, беше грешния формат. Благодаря ви професор Бухнер и сега Татяна Зданока. Благодаря ви, господин председател. Гласувах против споразумението, защото за мен то беше зле изготвено, много безотговорно, силно политизирано. В крайна сметка след три дни ние ще отбележим много важна годишнина. Преди 51 години подписахме сходно споразумение с Турция. Къде са сега нашите отношения с Турция? Струва ми се, че е необходимо на мечтателите в Украина, които искат бързо да стигнат до европейско членство и отпадане на визите, нещо, което им беше обещано безотговорно от господин Порошенко, от аз бих им казала, имайте предвид, че всъщност вас ви канят като нов гост в Европейския дом, но самия Европейски дом трябва да бъде корено променен, така че и решението, което взехме е безотговорно. Благодаря ви, госпожо Станука. Госпожа Гил, благодаря ви. Гласувах за доклада Волски, защото ми се струва, че е важно да укрепим връзките между Европейския съюз и Украина. Украина е близък съсед, така че стабилността и засяга и Европейския съюз, както виждаме от последните събития. Твърдо съм убедена, че гражданите и на Европейския съюз и на Украина имат интерес от това да се задълбочат политическите и економическите реформи в страната. Важно е също така да имаме сигурност в целия регион. Според мен споразумението е много важно. То налага политическо решение на украинската криза, което отчита суверенитета и териториалната цялост на страната. Влизането в сила същевременно на търговското споразумение – между Украина и Европейския съюз ще бъде забавено, за да се избегне ескалацията на напрежението между ЕС и Русия. Струва ми се обаче, че е важно решението на Украина да има такова споразумение с Европейския съюз. Това е суверенно решение и ние трябва да позволим на Украина да прави своя суверенен избор. Благодаря Нека напомня на колегите, че обясненията на подадения глас са ограничени до една минута. А сега Питър Мах. Děkuji, dámy a pánové, já jsem hlasoval proti této dohodě. Dámy a господа, аз гласувах против споразумението между Европейския съюз и Украина, защото смятам, че то няма да донесе нищо особено на украинците. Аз съм привърженик на свободната търговия, но Украина трябва да приеме всички правил, правила на Европейския съюз и това споразумение само ще раздели още повече украинците. това, което ще бъде добро или ще благоприятства развитието на западната страна на Украина, ня ще бъде е, в ущърп на източната страна на Украина. Аз съм за и привърженик на споразуменията по принцип, но смятам, че приемането на Аки Коминотер от Украина ще бъде една прекалена тежест за украинците. Благодаря ви. Благодаря. Следващият оратор Томаш Шиковски. Това е обяснение на вода по доклада Морас, Мораеше и след това госпожа Кораца Билт. Господин председател, благодаря, че ми дадахте думата. Аз гласувах за този доклад, защото Смятам, че това е макар и малка една крачка напред за Европейския съюз и за украинците. Но това е една голяма крачка напред по пътя към стабилността и демокрацията в Украина. Спомням си, че на, времето подобно споразумение бе прието и с моята страна и имаше много скептици в останала Европа, защото смятаха, че подобно споразумение ще има отрицателни последици за Европа и новите кандидат членки. Но това не, бе, не се оказа вярно и напротив смятам, че това споразумение ще благоприятства за процъфтяването на Украина и Европа. Благодаря, господин Стаховска. И сега думата на госпожа Кораца Билт. Господин председател, в момент, в който господин Путин изпитва нашата слабост и се опитва да прекрои границите на Европа, е много важно нашия парламент единен и да гласува за споразумението. Аз гласувах за, защото смятам, че това споразумение е много важно от економическа гледна точка, но че е и важен политически сигнал, че ние няма да приемаме подобно поведение в Европа. Украинците се борят за демокрация, суверенитета и териториално единство. Крайната левица и крайната десница обърнаха група, гръб на Украина. Аз мисля, че е, това е недопустимо предвид европейските ценности, които ние всички защитаваме. Благодаря много. Приключихме с обясненията на вота и ще подновиме заседанието в 15 часа.